Good morning, everybody. Welcome to our... Добре дошли на всички. Казвам ви добре дошли на нашето заседание. Нека да започнем с приемане на дневния ред. Имаме една промяна. 16 точка 16.1 се добавя към проекто е, Дневния ред във връзка с, точка е член 1.4 от регламент 539 на комисията. Ако нямате възражение, предлагам да приемем тази точка във връзка с, с езиковия режим. Нямаме харватски, гелски, малтийски. С след това нека приемем препоръките на координаторите за е, докладчици за мнение. Господин Мораеш е, бе е, при, одобрен за доклад относно предложението на съвета за изпълнително решение за автоматичен обмен на данни за ДНК в Гърция. Господин Грапини бе а, а, включен, бе прият за и, а, докладчик за редица държави от Източна Европа. Господин Мораеш а, е, бе прият за докладчик за по въпроса за автоматичния обмен на данни, дактилоскопски данни в Латвия. Госпожа Грапини е одобрена за докладчик за автоматични по темата автоматичен обмен на мнение по отношение на регистрационни данни на пътниците. Госпожа Хюсменов за автоматичния обмен на данни е, за е, регистрационни данни за автомобили за Финландия, Словения, Румъния, Полша, е, Швеция, Литва, България, Словакия и Унгария. Госпожа Сарджентини е, за автоматичния обмен на данни за Словакия, Португалия, Латвия, Литва, Чешката република, Естония, Унгария, Кипър, Полша, Швеция, Малта и Балгия за мненията господин Петърсън за Европейския кодекс за електронни комуникации. Одобрявате ли предложението на координаторите? Да. Сега нека пристъпим към гласуване. Надявам се, че носите със себе си картите си, за това, защото предпочитам да гласуваме електронно по точка трета от дневния ред общ бюджет на Европейския съюз и Европейската комисия. Готови ли сме за гласуване? Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, ще ви изчакам спокойно и така ще ви добавим към списъка на гласуване. Е, готови сме, така ли? Сега всички са готови. Е, край, всички са гласували край на гласуването. Приема се. Виждате резултатите на екрана. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. А, значи 4 се отхвърля. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването казахме. Отхвърля се изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Преустановете, моля. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. искам да обърна внимание, че имаме един колега, който все още не може да си намери картата, така че няма възможност да гласува. Трябва да има възможност да гласува с дигане на ръка. Компромис 2, сега казва председателката. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 30, 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 и 24 ще гласуваме заедно тези изменения. Моля, гласувайте. Отхвърля се. Е, извинявам се, казва председателката. 26 срещу 17 23 и 24 се приемат. 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Моля, гласувайте. 27. Край на гласуването. Не. Нека да приключим. Да, значи 26 се отхвърля. 26. Реплика от залата, която не чуваме. Не, казва председателката. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29 за. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас разлика. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се отново с един глас. 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 35. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега ще гласуваме текста с внесените изменения. Край на гласуването. Текста се приема. Поздравления за докладчика. Следващата точка е освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на, а, за 2015 година, на 2015 година на европейските агенции. Тук ще има промяна в списъка за гласуване. Изменения 6, 7 и 8 ще бъдат гласувани по-отделно. Сега нека да започнем с изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 е следващото глас. Изменение 6. Шест, 7 и 8 ще бъдат гласувани по-отделно реплика от залата. Нямах тази информация по-рано. Изненадан съм да чуя, че така ще гласуваме. Да, това е информация от секретарията, казва председателката. Била е допусната някаква грешка. Това грешка на секретарията ли е? или е промяна? Отговор на председателката, грешка на секретарията. И така, изменение 6. Моля, гласувайте. Изменение 6. То не е включено в компромис 1. Край на гласуването и се отхвърля. Изменение 7. преустанов край на гласуването. Реплика не си спомням текста, но мисля, че ако това не е част от компромисът, проблемът е, че ако приемем компромиса, тук имаме разминаване. Да приемем първата част, председателката. Секретариатът ми казва, че тези три изменения не попадат в компромиса. Затова и трябва да ги гласуваме отделно. Реплика от залата. Сега, изменение 7. Моля, гласувайте изменение за изменение 7. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 8 същото положение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение 9, втората част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за целия изменен текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се да поздравим докладчика. Е, след това Европейския надзорен орган по защита на данните. И, изменение едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2, част 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2, част 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля с един глас разлика. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Реплика от залата, която не чуваме. Отговора е да, предходното изменение бе отхвърлено. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9 сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Приема се. Сега изменение 11. То е допълнение към компромис 2, за това ще го гласуваме отделно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Реплика от залата, която не чуваме. Съгласни ли сте да гласуваме амблок, пита председателката. Не. Съжалявам, колеги. Нека побързаме. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемаме, ще гласуваме целият текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И текстът се приема. Поздравления за докладчика. Агенция на Европейския съюз, основните права и изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Измене 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Uh, И сега изменение 6, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 10, е, Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Край на гласуването. Приема се. И окончателно гласуване по изменения текст. Край на гласуването. Приема се. Сега следващата агенция. Е Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании. Изменение едно Моля гласувайте. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И окончателно гласуване на текста с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото е Евроюст. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 12. Край на гласуването. Приема се и окончателно гласуване по текста с измененията. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване е по СЕПОЛ. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 10, 11 и 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменения 17, 18 и 19. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте, колеги. Okay, close the Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете, извинете. Приема се. 21. Моля, гласувайте, Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И окончателно гласуване по целият текст измененията. Моля, гласувайте. Yes, please vote, colleagues. Now close the vote, please. Моля, прекратете гласуването. Приема се. И сега следващата агенция е Frontex изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 13 и 14 идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 16-17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 е отеглено. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото гласуване е по Европол. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището. Измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Честно казвам, не виждам какво правите. Добре, приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11, втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменени 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прием се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Следващата агенция е Олиса. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за изменения 7 и 8. Съвместно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И изменение 10 с устно изменение, както е посочено в списка за гласуване. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за всички агенция, докладчика, докладчиците в сянка. Следващото гласуване е Списъка на трети държави организации, с които Европол сключва споразумение. Само едно гласуване. Нека да гласуваме. Изменение едно. Моля, гласувайте. Question. Is it possible to... Въпрос. Може ли да гласуваме по всички изменения заедно? Не може. Добре. Бързо ще минем. Да, изменение едно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. По-бързо от това не може. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. <laughs> Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Тук трябва да гласуваме поименно. С, по изменение 5, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Стигаме до големите масиви от данни. Докладчик е госпожа Гомеш. Започваме да гласуваме по текста. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 97, казва ораторката. Моля, гласувайте. Извинете, изменение 97. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3А. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 144 и изменение 53. Гласуваме по тях заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 149. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 156. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 173. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 171. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 175, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 192. Разделно гласуване по първа част. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 194. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11А. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 211. Гласуваме го разделно. Гласуваме отделно по последното изречение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 213. 213. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 214. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. От съображенията. Изменение 1. Моля, гласувайте.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 Край на гласуването. Приема се. Компромис. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение БА, Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение С. А. Край на гласуването. Приема се. Компромис по С. Б. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение Д. Край на гласуването. Приема се. Компромис Е. Край на гласуването. Приема се. Компромис по съображение ЕА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение е Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Ж. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Последното е изменение 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравление на докладчика госпожа Гомеш. And what is the next? Next vote on uh, to uh, E Следваща точка гласуване по, към нова рамка за търговия между Европейския съюз и Турция. Господин Шогор е докладчик. Започваме с изменение 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Гласуваме по изменение 32. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 42. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 49. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 55. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 47. Разделно гласуване. По първа част гласувайте, моля. Не, първа част отпада. Втората част, моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 63. Моля, гласувайте. 63-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 66. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Стигме до съображенията. Изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по целия текст. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Благодаря. Сега имаме още една точка в дневния ред. Е, е, е, гласуването по проекто резолюцията за задълженията за реципрочност в визията. Съгласно регламент 539. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Thank you, colleagues. Благодаря, колеги, за това, че бяхте тук. Госпожа Киничи. Благодаря, госпожо председател. Изказвам благодарност е, на, накрая съвсем кратка декларация от мен за протокола, моля. Имам предвид документа, в който става дума за взаимодействието с трети страни и за взаимодействието с Европол. Гласуваната от нас резолюция е част от един сложен процес – Имаше и правни затруднения за това. Нека имаме предвид, че Дания не е трета страна в Европейския съюз. Много време мина от референдума, повече от година. Не бе предприето нищо. Затова ние като парламент сме в много затруднено положение. Трябва в кратък срок да приемем толкова сложен документ. Имаше много критични точки, не бе никак лесно в диалога с Дания, не беше лесно. Нашата политическа си е, група реши в конструктивен дух да подкрепи декларацията. И все пак се надяваме, че подобни явления няма да се повтарят в бъдеще. Не можем да гласуваме така трябва да положим усилие да имаме единство в Европейския съюз. Затова подкрепихме документа но държах да внеса това оточнение от името на нашата политическа група. Моля това да намери отражение в протокола на днешното заседание. Благодаря. didn't realize it was not on. So, at least you had the time. Поне имате време да напуснете залата. Моля напускащите да бъдат тихи, за да можем да продължим с следващата точка от дневния ред. За към оставащите в залата се обръщам с молба да заемат местата си, за да продължим работа. И така, добре дошли на наш заседанието на нашето, нашата комисия. Казвам на господин Офлеят и директор на Агенцията за основните права и господин Госдел, директор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Вие присъствате тук в своето качество на представители на председателството. Предходното и настоящото предателство на европейските агенции. след момент ще ви дам думата, господин Флеарти, и ще ви помоля да ни разкажете каква работа е, е свършена през 2016 година. След това ще чуем господин Гуздел с приоритетите на предстоящото председателство. Господин Офлеарти, имате думата. Благодаря, уважаеми евродепутати, благодаря на вашата комисия за възможността да ви представя работата от наш, на между от наши агенции през изминалата година. И тъй като бе създадена преди 10 години, мрежата непрекъснато се нарастваше, подобряваше взаимно, взаимодействието и взаимопомощта между агенциите за тяхната работа. Искам да се спра на четири сфери от нашето взаимодействие преди 2016 година. Миграция, сигурност, основни права и обучение. За повече информация ще ви насоча към приятия от наш доклад за агенцията по ПВР е, на Европейския съюз и взаимодействието им през изминалата година. Първо, миграцията през изминалата година. Имахме 14 съвместни дейности в сферата на миграцията, обежището и управление на границите. Някои примици. Оперативните дейности на ЕАСО и Фронтекс, например, бяха насочени към горещите точки с акцент върху обучението, за да се подобрят уменията на различните участници. Агенцията за основните права от своя страна с по-ограничен състав допринесе с експертни знания за тези обучения, особено защита на детето и установяване и подпомагане на уязвими лица бяха направени много а, анализи на ситуацията с оглед на конкретните предизвикателства. Това включваше, например, положението на непридружени малолетни и напълнолетни лица в рамките на цялостната ситуация с човешките права на място. Това бе една от, е, един от приоритетите и бе изложено през ноември на срещата на ръководствата на агенциите по ПВР, като работихме и с координатора на комисията по правата на детето. Втора точка сигурност. Тук работихме в около 30 практически дейности в различни области, включително с тежка и организирана престъпност и борба с тероризма. Като примери ще посоча, например, терористични атаки, работа с Европол и Евроджаст, които изиграха важна роля в подпомагане разследванията и наказателното преследване на извършителите на поредица терористични терористични атентати, включително в Брюксел. В сферата на борбата с тероризма Евроюст и Европол, заедно с координаторът на ЕС за борба с тероризма проведоха нарочни заседания за борба с чуждестранните борци, за деркади, радикализация и други такива. Е, киберпрестъпността. ЦЕПОЛ, Европол и Евроюст обединиха своите усилия, а нашия център е, се занимава специално с търговията с наркотици. Е, ЦЕПОЛ заедно с Агенцията за човешките права разработи специални правила за работещите на място с конкретно за борба с престъпления от омраза и адекватна реакция. Предвид конкретните форми на тази престъпления от омраза в Европа, като започнем от домове за бежанци и нападения срещу малцинствата и е ясно осъзната необходимост да се борим с тези престъпления. Нелегална миграция и трафик на мигранти в това отношение предизвикателствата нарастват. Е, е, Европол разработи специални, е, специална информация за страните на происход и пътищата на каналджийство, така че бе постигнато добро сътрудничество, но да се нуждаем от по-добро взаимодействие с трети страни. Основни права. Защитата и отстояването на основните права е наша основна дейност като агенции. На заседанието на ръководството, ръководителите на агенциите, ние бе препотвърдена важната роля във всички области на нашата дейност. Основните права е, допринасят за по-голяма сигурност. Множество са примери на взаимодействие в, на агенциите в областта на ПВР в техните дейности, например. Обучение. Това включва обучение по основните права за мониториране на условията, както и за служители от правоохранителните органи във връзка с насилие над жени и престъпление от омраза. Правата на жертвите. Организирахме нарочен е, семинар за директивата за правата на жертвите и работата на различните агенции. Е, основните права на жертвите бяха поставени в центъра на този семинар с цел да се засили разбирането по тези въпроси. Сега, мигр... миграцията. Ние разработихме правни становища, като специално Агенцията за основните права предостави значителна информация, коментари, работейки с ЕАСО, Евроюст, Еолиса, Европол и е, Евроюст. Тук специално мнението за Евродак бе представено и пред вас само преди няколко седмици. И накрая в сферата на обучението, заедно с държавите членки, европейските институции, агенциите работят все по-често за съвместни обучения е, предлагайки своя опит в съответната област. Например, през миналата година агенциите допринесоха за 47 семинара онлайн на ЦЕПОЛ по въпроси като насилие срещу хора от различен пол, наблюдение, кибер престъпност, работа с големи IT системи и други. Агенцията за основни права счита за своя чест да ръководи това взаимодействие през 2016 година, особено предвид изискванията в областта на миграцията и сигурността. Кулминация бе срещата на 14 ноември в Виена с ръководни представители не само от агенциите, институциите, но и Европейската комисия, представлявана от Джулиан Кинг. Това ясно иллюстрира подкрепата към нашата работа за цитирания период. Сега с радост ще дам думата на е, господин Алекси Госдейл, който ще представи нашите приоритети за следващата година. Благодаря, казва председателката. Господин Госдейл, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Първо, поздравления към Майкъл Офлеати директор на Агенцията за основните права за чудесно свършената работа. За нашия център е чест и голяма отговорност да поемем штафетата на председателството. Както чухте, много неща бяха постигнати през последната година. Сега накратко целите на мрежата за 2017 година. Преди всичко, нека ви кажа няколко думи за ръководните принципи е, от които ще се ръководим през тази година. Им последователност, гъвкавост и партньорство са трите основни елемента, на които залагаме приемственост, тъй като нашата мрежа съществува вече 11 години и постигнахме сериозен напредък, но едновременно с това редица сериозни проблеми остават нерешени. Това изисква нашите усилия. Второ, гъвкавост Ситуацията е динамична, специално в областта миграция и сигурност и това изисква повече от всякога гъвкавост, но и взаимопомощ и подкрепа от агенциите. Наистина гъвкавостта се изисква предвид възможностите на новите законодателни предложения относно нашата работа в сферата на ПВР. И накрая партньорство. Искаме да подобрим координацията за съвместни дейности без дублиране и едновременно да допринесем за по-ефективна работа на агенциите, които да допринесат е, за, и за гражданите, и за вземащите решения. Две са основните теми, първо укрепване на техническата и оперативна работа и обмен на информация и второ разширява да решава влиянието на, реши, на новите технологии и интернет върху нашата работа. И едновременно с това има три хоризонтални области разширяване на е, синергетичния ефект, специално в обучението, в област областта на информационните и комуникационни технологии, киберсигурността и обмен на информация. Второ, вече безпоменато споменато през ноември миналата година в Виена, необходимостта от по-сериозно и задълбочено сътрудничество и координация, особено по външното измерение и особено техническо взаимодействие с трети страни и трето, но не по значение, да продължим да поддържаме внимание към основните права в съответствие с други европейски политики. Няколко ключови момента от програмата за тази година. Първо ще имаме специална тематична среща по темата интернет и киберпрестъпност. Зная, че това е много конкретен, специфичен въпрос, който занимава и вашата комисия. Вече имаме предложение и запитвания от ваши членове. Искам да кажа, че ще има специално техническо заседание по тази е, тема. Е, в всички форми на киберпрестъпност, както и ще ви информираме за това как реагираме ние и как можем да обменяме информация и опит е, между агенциите за по-добра работа и по-сериозен принос към европейската е, европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Е, ще имаме три редовни срещи, тръгвайки от днес, първо на 9 и 10 ноември в е, Лисабон. Вер, вероятно е, вече обърнахте внимание, че ще има нова инициатива е, е, имахме среща, имаше среща в Малта миналата седмица, предложихме на колегите от ПВР, но и от другите агенции да поемем съвместна инициатива с акцент върху основните права, но също и върху други въпроси, специално въпросите за борба с инфекциозни болести, спин, тяхната превенция и така, на профилактика и така нататък. Така че ще имаме съвместни а, инициативи с а, агенциите в областта на здравеопазването. Смятаме, че това ще е взаимно допълващо със сътрудничество между агенциите. След това ще имаме три специализирани среща и къде второ международно и техническо сътрудничество и непрекъснато като текуща задача укрепваме координацията и взаимодействието при обучението. И накрая ще представим в края на годината доклад пред комисията Кози от съвета и пред вас. Благодаря казва председателката. Имаме две заявки за изказване от колегите. Първо изказване. Благодаря за презентациите. Разбира се, благодарност на господин Флеарти за председателството на неговата агенция през 2016 година. Имахме много плодотворно сътрудничество и разбира се пожелавам на добър час на следващото председателство. Мисля, че е много важно да разберам каква е ползата от съществуването на подобна мрежа. Първо, е, това отваря място за по-добро взаимодействие между агенциите, което е от много важно значение, защото в ред случаи има липса на сътрудничество, липса на обмен на информация, данни, анализи, така че общо взаимодействието, сътрудничеството, обща стратегия, да речем, за обучението на служителите от всички тези агенции, е изключително важен въпрос, едно предизвикателство, което изисква да се работи по него. Благодаря за това. Втория въпрос е свързан с разбирането какво всъщност става и какви при... са нашите приоритети. От една страна има много въпроси, свързани с миграция, бежанци, търсене на решение при пълно зачитане на основните права. Обаче мисля, че трябва да насочим вниманието към радикализацията в езика и поведението в нашите европейски общества, също и в интернет. Вие споменахте езика на омразата е, и ние имаме етичен кодекс, прието, подготвен от комисията и е, съответните участници в процеса. Но трябва да привлечем и гражданското общество, защото то може да подкрепи институциите и спазването на правилата и принципите по този етичен кодекс като обръща внимание, като говори как се развива езика на омразата. От друга страна, трябва да анализираме как в много държави членки ние ще гарантираме по-добра сигурност. Има разумни идеи, е, но някои страни тръгват по криви пътища. Аз съм поляк. У нас тече дебат по едно предложение на правителството да, да има обща база, да, държавна база данни с всичката информация за гражданите, включително с личния ми GSM и информация, с кого съжителствам в дома си. Това за мен ми се струва множко. Така че ние се нуждаем от европейска перс перспектива, реакция от институциите, от агенциите в подкрепа на гражданското общество в борбата против подобна, подобно поведение. Това няма нищо общо с сигурността. Говоря за предложението. Разбира се, е, искам да обърна внимание на нещо важно. Вие го казахте. Трябва да разберем обхвата на киберпрестъпността и заплахата от нея. Да, започнахме миналата година. Нещата ще продължат да се развиват под председателството на центъра сега. Целта е да разберем по-добре, как да кажа, поведението на интернет. Чувам да се говори за така наричаните геймкипери, пазачи, гейткипери, които следят, така да се каже, тъмния, мрачния интернет и които могат да ни кажат повече за тази идея. Важно е да разберем какво става, така да се каже, в страната на мрака, за да можем да разработим средства за борба. Важно е това. Важно е и за вашата агенция да признаете трафика на наркотици и нови психотропни вещества. Зная, че в момента се работи тристранно в, по новия регламент за Европейския център ЕЦМНН, е, така че ще имаме системи за ранно предизвестяване, оценка на рисковете, нови психотропни вещества и наркотици, е, когато такива стигнат до Европа. Така че някои въпроси, свързани с интернет, е, е, са много важни. Заявявам своята готовност да участвам в работата по тези въпроси. И накрая, изключително полезно е, видима е ползата от е, съществуването на тази мрежа. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, поздравления за това, че бяхте освободени от отговорност от комисията или в Европейския парламент. Надявам се, че също така ще бъдете успешни и в Комисия по бюджетен контрол, където аз съм докладчик Сянка. Господин Офлари, ти спомена, че много хора работят в тази мрежа от агенции. И искам да кажа, че ако ме поканите винаги, ще се радвам да участвам в работата на тази мрежа. Защото е много важно за нас да знаем как работят агенциите. През последните години забелязвам, че основният проблем е, че агенциите не е успяват да установят добри контакти помежду си. Аз системно посещавам всички агенции и може би към края на мандата ще бъда единствения депутат в Европейския парламент, който е посетил всички агенции. Всички агенции работят много добре. Проблемът обаче е, че никой не знае за това. Просто на агенцията не има силната страна да информират света извън агенциите за своята добра работа. И още един въпрос. Как могат да работят агенциите заедно? Има прекрасна агенция СЕПОЛ в Будапеща. Много хора казват, че трябва СЕПОЛ да слее с Европол, но тази идея е безумна. Тези агенции имат съвсем различни цели и специфика. Затова не е възможно да бъдат слети тези две агенции но трябва да говорим за работата между тези агенции и Европейската агенция за иновации. Трябва да говорим за това как могат да наемат служители тези агенции. Така че следя какви са основните проблеми, предизвикателства през годините. Комисията получава информация за това, че все повече престъпления се извършват в интернет и е, директорът на ЕЦМН е говорил нееднократно за това, че нараства риска от разпространение на наркотици по интернет. Ние трябва да поставяме този проблем. Това е проблем, който съсипва живота на много млади хора в Европа. Трябва да говорим за това. Трябва да поставяме този въпрос и трябва да работим. Не искаме да бъдем цензори в интернет, но трябва да разполагаме с необходимите инструменти, за да се борим срещу високо организираните форми на престъпност. Също така бих искал да кажа, че когато председател на мрежата беше Агенцията за основните права, бях много впечатлен от прекрасната работа. Може би е добре да бъдете канени в политическите групи и комисиите в, парламента, е, в Европейския парламент да обяснявате какво правите, защото наистина много е лесно да се критикува някоя агенция, или мрежата заради недостатъците или пропуските в нейната работа, ако човек не знае за какво става дума, какво точно се извършва. Следващия оратор има думата. Благодаря. Бих искала да поздравя двамата ни оратори, включително и за прекрасните изложения. Бих искала да кажа, че изграждането на една мрежа, една платформа е нещо много положително. Много е важно да се създават платформи за обмен на данни и анализ на данни. Това подпомага борбата с много явления и виждаме, че този обмен на данни е от основополагащо значение. Важно е също така да се данни и за непридружените малолетни и непълнолетни лица. Този проблем е изключително сложен. Има дълбоки корени. И има два пътя всъщност просто тези млади хора, тези деца изчезват. Има организирани престъпни групи, които се занимават с трафик на хора. Трябва да се борим срещу тях. Също така, за да не се допуска това да изчезват безследно деца и юноши, трябва нещо да направим на нашата територия – трябва да предотвратим тези непълнолетни, малолетни да се оказват в ръцете на хора, които ги експлуатират за сексуални цели, за да продават наркотици и т.н. нататък. Тоест трябва да засилим борбата срещу трафика на хора. И точно този проблем на трафика на хора, всъщност този проблем съществува още преди да стигнат тези хора до Европа. Тероризма използва интернет като необходимо уръдие за своите цели. Така се вербоват хора за терористични цели и основно работата по вербуването се води сред по-уязвимите хора, например младите хора, децата, подрастващите. Необходимо е също така да се следи в интернет кои са източниците на финансиране на тероризма. също така престъплението, каквото е речта продиктувана от омраза. Това е нещо сравнително ново като явление, поради разпространението му в интернет и това е нещо много вредоносно. И не е достатъчно да има кодекс на поведение. Има нужда от специално законодателство. Ние искаме да има правна уредба, която да се допълва от програми за обучение, за образование. Престъпленията, продиктувани от омраза и езика на омразата, виждаме, че се засилват в нашето общество. Мобилността на хората може да има и своите отрицателни измерения. Аз съм срещу задържането на пристигащите в Европа лица, по начина по който сега това се прави, чрез тъй наречен горещи точки. Трябва да бъде по-равномерно разпределянето. Много е важно обаче да бъдат решени проблемите, да бъдат решени първопричините, които карат хората да идват в Европа по начина по който виждаме, че идва. Затова трябва е да се променят законите. Трябва да работим по всички елементи. И това въжи също и за националното законодателство и законодателството в областта на обежището на общностно ниво. Благодаря ви, госпожо Кианка, за вашето изказване. И така, господин Офлайер, ти имате думата. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря на почитаемите евродепутати за въпросите. Господин Бони се спря на редица аспекти и той говореше за това, че е необходимо да се покаже, че мрежата носи реална полза. Аз искам да кажа, че съм нов за агенциите на Европейския съюз и бях приятно изненадан от начина по който си сътрудничат тези агенции и дават своя принос именно благодарение на това сътрудничество и виждам полезно взаимодействие, което е впечатляваще. Например, начина по който моята агенция работи с Европейската служба за подпомагане на обежище и с Фронтекс в горещите точки в Италия и Гърция, наистина е нещо, което работи много добре. Всичките три агенции са ангажирани с гарантирането на принципа на спазване на основните права в тези горещи точки. И ние разработваме процедури, модули за обучение и също така получаваме подкрепа от държавите членки, в конкретния случай Италия и Гърция. Много повече, разбира се, може да се направи, но що се отнася до сътрудничеството в мрежата, наистина смятам, че то е впечатляващо. Що се отнася до приоритетите, господин Бони, вие правилно ни подсетихте, че не трябва да мислим като за единствен приоритет за миграцията, да мислим и за други аспекти. И разбира се, сигурността остава важен приоритет за дейността на мрежата на агенциите. И също така разглеждаме също така въпросите на радикализацията, предотвратяването на радикализацията, дерадикализацията са сфери, върху които работим много усилено. Спомним се посланията от заседанието през ноември и това послание беше споделено от комисар Кинг. Ставаше дума за това, че категоричният отговор на проблемите с сигурността трябва да върви ръка за ръка с отчитане на основните права. Така че това е нашия подход към господин Гжедовски и много ви благодаря за добрите думи, които ви казахте за агенцията и за председателството на агенцията за основни права. Господин Гжедовски, вие сте прав. Наистина, достатъчно добре се справяме с основните ни задачи, но не се справяме достатъчно добре с популяризирането на добрата работа на агенциите, за това как те подпомагат държавите членки и европейските институции. Наистина трябва да продължим да работим върху това. Тук сега мога да говоря само за моята агенция. Можем да работим по-добре, за да покажем каква е ползата от нашата дейност, какъв е нашия принос и как работим с парите на дънакоплатеца. И е, разбира се, искам също така да ви уверя, че нашата работа в международен план продължава и напредва. Към госпожа Кянге, благодаря ви за това важно изказване. Малко по-късно днес ще се спра по-подробно на тях, когато представям дейността на моята агенция, защото това е нещо, върху което съсредоточаваме през 2017 година. И също така искам накратко да кажа, че да, можем по-добре да работим, що се отнася до непредружените непълнолетни и малолетни лица. Това се отнася и до регистрирането им, и до полагането грижа за тях, и до осигуряването на това, че те се приемат от приемни семейства. Трябва, разбира се, да работим по-добре по укрепването на повече, повече уважение в обществото, да работим срещу речта на омразата. И накрая госпожа Кянга говореше за значението на това да се разграничават легалните от нелегалните мигранти. От името на моята агенция, ако ми позволите, ще кажа основното разграничаване не е толкова между онези, които са законно пристигащи и незаконно пристигащи, но по-скоро между онези, които имат право на международно закрило, онези, които не. Да, благодаря. След няколко минути отново ще ви дадем да, думата. И сега, господин Гостел, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички почитаеми евродепутати за тяхната положителна оценка на работата на мрежата и на агенцията след малко. Ще се спра на това, тъй като ще говоря за работата по новата стратегия на Европейския център по мониторинг на наркотици. Бих искал да отговоря сега на изказванията, преди всичко на господин Бони, особено за тъмната мрежа. Мисля си, че това е важна тема. Преди всичко, както вие казахте, ние вече започнахме заедно с Европол да работим по това. И първият резултат беше постигнат миналата година съвместно публикуване на доклад посвета на тази тема – също така представихме първия доклад в Европейския съюз за пазара в интернет на наркотици и методиката, която използвахме за проучване на този пазар на наркотици в интернет, беше много новаторска. Бяхме поканени в Лисабон на специална среща. Стремихме се да определим кои са тенденциите в основните проблеми поканихме в Лисабон на много експерти, включително тези, които работят в областта на тъмната мрежа. Единственият нюанс, който бих добавил, журналистът, който написа статия във вестник през януари, наистина много добре свърши работата и беше представена много добре динамика, но има една малка грешка и помолихме това да се коригира и това беше направено на електронното издание на вестника. Това е, че ние не наемаме и не се обръщаме за помощ към хакери. Но бих искал да кажа, на депутатите в тази парламентарна комисия, че мандатът ще бъде променен на нашия център, може би ще бъдат променени правомощията, но по-настоящем не го правим. Това е нещо, за което нямаме и средства, но а, каним хората, които работят с тъмната мрежа, да ни обяснят как стоят нещата. И точно това ни позволи да публикуваме този доклад. Също така искам да ви кажа, че имаме нов доклад, съвместно подготвен с Европол и в средата на тази година ще бъде публикувана окончателната версия на този доклад. Искам да кажа, че не са само агенциите, които работят в тази сфера. Европейската комисия миналата година по инициатива да организира конференция, оглавяван от много известен експерт от Нидерландия. Тази година ще има експертна среща, по интернет и киберпрестъпността, нашата цел е да представим заключенията и препоръките на тази среща на членовете на вашата комисия. Що се отнасят до това, което каза господин Стеховски, бих искал да направя две допълнителни съобщения. Първото се отнася до една важна тема за всички нас. Разбира се, за тази мрежа е много важно дейността да бъде взаимно допълваща се. Вие също така говорихте за дейността на агенциите, които работят в един град или в един регион. Мога да кажа, че що се отнася до агенциите в един регион, има много тясно сътрудничество между агенцията в Виго и нашия център. И ние нас ни разглеждат като един добър пример за обединяване на усилията, включително в областта на съвместното закупуване по процедурата за обществени поръчки. Разбира се, ще продължим да мислим как да обединяваме, да споделяме средствата, ресурсите, но искам да кажа, че не е задължително да слива две агенции, просто защото са в един регион. Да, мисля, че е, разбира се, те се подчиняват на едни и същи правила, що се отнася до наемането, условията на работа на служителите, обществените поръчки. Да, но що се отнася до методиката и спецификата на работата, агенциите са абсолютно различни. Също така искам да кажа, че вече имаше отбор на въпросите на господин Волни. Искам само да допълня, че комисар Аврамополус Полус беше много мотивиран да започне диалог с доставчиците на интернет услуги на големите фирми, защото, разбира се, много е важно да бъдат определени сайтовете, които извършват противозаконна дейност, обаче вторият въпрос е как да се спре тяхната дейност и разбира се, тук е важно да се работи с международните фактори. Разбира се, тук е много голяма ролята на Европейската комисия също така благодаря на госпожа Киянги за това, че постави акцент върху една тема, която по-скоро е в правомощията на моя колега от Агенцията за основни права, но ще добавя нещо от себе си. Ние водихме през ноември миналата година в Виена на срещата между ръководителите на агенциите в областта на ПВР, със сигурност всички агенции са убедени, че трябва да направим повече. Въпросът обаче е какво точно да правим и тук имаме две предизвикателства. Първо, че голяма част от проблемите не могат да бъдат решени от самите агенции, защото имаме ограничени правомощия и за това използваме тази възможност, използваме всяка възможност да насърчаваме, да призоваваме държавите членки, ние предоставяме насоки, но така или иначе ние можем да работим само в рамките на нашия мандат. Това беше за всички агенции. Освен това, аз предложих на а, моите колеги от Генерална дирекция Санте, от европейските, други европейски агенции, да обърнем внимание на няколко изключително важни проблема. Първо, разбира се, непридружени непълнолетни и малолетни лица, но също така майките на деца, които са принудени да проституират, за да осигурят прехрана на децата си. За това се говореше и на Международния ден на жената, когато проведохме заседание в Лисабон. Така че трябва да можем най-малкото да утвърждаваме един общ подход и да се стремим да сме по-внимателни и да предоставяме по-конкретни насоки на тези, които работят на място по тези проблеми. И последно, няма пряка причинно-следствена връзка, но миналата седмица в Малта пролича, че много се прави за здравето на мигрантите. И аз, разбира се, мисля за употребата на наркотиците, поради моят специфика, но също така и поради заразяването с вируса ХИВ. Има много мигранти, които са заразени, след като са преминали през процедурата на предоставяне на убежище. Тоест, ние не можем да средоточаваме само върху едната част на проблема и да забравяме за измерението опазване на общественото здраве. Също така има също така една друга сфера, по която работят други агенции. Разбира се, трябва да градим мостове, но също така, що се отнася до обмена на данни, има много стрихни правила за опазване на личните данни. Ние трябва да гарантираме опазването на личните данни, а също така и сигурността на нашите канали за комуникация между агенциите. И за това Нашият център понякога се сблъсква с предизвикателството, каквото е да координираме дейността на агенциите и да гарантираме по-добре взаимодопълващия се характер на тяхната дейност. Благодаря много и на двама ви. Сега ще ви дам господин Гоздел отново думата и ще ви помоля да представите стратегията за 2025 за програмата за периода 2017-2019. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Обещавам, че това ще е последното ми изказване за тази сутрин, освен разбира се, когато отговарям на въпросите ви. Уважаеми членове на парламента, за мен е голямо удоволствие да представя пред вас днес дългосрочната стратегия на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании. В измененията към освобождаването от отговорност от бюджета за 2015 година, както и от многократните контакти с вас в тази зала и в двустранен формат, беше подчертано значението да имаме по-дългосрочна визия на нашата агенция, за да се знае каква е нейната добавена стойност. Агенция, за кое, на, коя, за, на която съм председател, което е привилегия. Миналата седмица, освен всички вече планирани дейности, работихме сериозно за дългосрочната стратегия за 2025 година и тя бе утвърдена от управителния съвет през декември. Стратегията ни е да допринесем за по-здрава и по-безопасна Европа чрез по-добра информираност относно политиките в областта на наркотиците и дейностите. Нашата стратегия откроява основните стойности, споделяни от нашия персонал, както и заинтересованите страни, работещи с центъра. Научни достижения, качество на информацията, предоставена от центъра, мисля, че това е нещо широко признато, но това не е за винаги. Така че винаги трябва да се борим да подобряваме постоянно до високото качество на данните, които предоставяме. Втората точка е още по-важна според мен. Да продължим да сме съсредоточени върху почтеността и безпристрастността. Нашия център не подкрепя никакви лобистки групи, никакви политически насочени организации в областта на наркотиците. Ние подпомагаме вземащите решения с информация и съвети, когато се вземат решенията. Освен това, нашия център е съсредоточен върху клиентите и е ориентиран към услугите. Освен това, друго предизвикателство е да се гарантира ефикасност и устойчивост в работата на нашата агенция. От гледна точка на устойчивостта трябва да благодаря на вашата комисия за постоянната подкрепа при предоставянето на допълнителни средства, за да можем да продължим работата си по един устойчив начин. Ние сме се съсредоточени върху три групи основни клиенти европейски институции, национални е, вземащи решения в областта на политиката и специалисти, работещи в сферата на наркотиците и наркоманиите. Това не означава, че не даваме информация за широката общественост и а, гражданското общество. Но нещо, на което вашата комисия винаги държи, е, че ние трябва да приоритизираме клиентите. Разбира се, ако можем да подкрепим и други целеви групи, ще го направим, но от гледна точка разпределението на ресурсите, трябва да сме фокусирани върху клиентите, на които можем да предоставим най-висока добавена стоеност. И така, какви услуги предоставяме ние в нашата агенция на нашите клиенти? На първо място предоставяме подкрепа за създаването на политики. Когато подготвихме стратегията, разгледахме отново нашата дейност и става ясно, че услугите, които предоставяме на европейските институции са в три категории – инициативи за създаване на политики, например техническа и научна информация, която даваме на комисията, когато се подготвят нови законодателни актове за нови психотропни вещества. Също така подкрепа за национално законодателство и законодателство на Европейския съюз. Всички данни, които събираме от националните фокусни точки в мрежата във всички държави членки на Европейския съюз, са основния корпус от информация и данни, които подпомагат съставянето на нашата стратегия и дейност. Същите услуги предоставяме и на националните вземащи решения. А по отношение на подкрепата на практиката, имаме три вида подкрепа. Първо, подкрепа за намеси, за дейности, например, чрез портала за най-добри практики. Стремим се да бъдем възможно най-проактивни, за да можем да подкрепяме е, националните вземащи решения, като им помагаме и в изпълнението на тези най-добри практики. Предоставяме и подкрепа за наблюдение, за мониторинг. Това е и част от основната дейност на нашата агенция. И също така предоставяме подкрепа за научно-развойна дейност. Миналата година ви представих някои предварителни резултати в съставянето на стратегията и е, казах, че много трябва ясно да се познава добавената стойност на стратегията, за да имаме една по-здрава Европа. Имаме две основни области, за които имаме различни стратегически цели за здраве – също така и е, стратегически цели в областта на сигурността. И за тези две сфери, здраве и сигурност, имаме ясна представа какво искаме да постигнем за следващите 10 години. Освен това, искам да кажа няколко думи за стратегическата диагностика, която проведохме миналата година, това всъщност са основните двигатели за нашата дейност. И те са и предпоставките за успешната ни дейност, за предоставянето на добри услуги. Та, трябва по-добре да предогаждаме потребностите на различните институции промените в тях. Това означава, че в деня, в който европейските институции решат да направят преразглеждане на мандата на нашия център, ние да можем да им предоставим подробна информация за това, което е нужно, приложимо и какви са условията за неговата приложимост. Освен това, трябва да развием допълнително нашите партньорства, да ги засилим, от гледна точка на капацитета трябва да го изгр... подобряваме постоянно, да слагаме акцент върху научно-развойната дейност, но това всяка година става все по-голямо предизвикателство, защото тенденцията е бюджета ни да се намалява и това с бъдеще ще е едно от основните предизвикателства за центъра. И също така организационната структура трябва да е оптимална. Управителният съвет прие пътна карта 2016-2020 година, която показва основните резултати, за които се ангажираме да постигнем към, към края на този период, след което ще има оценяване на постиженията и приноса към нашата стратегия и нейното изпълняване. Как е иллюстрирано това в работната програма за 2017 година? И също така документа за програмата 2017-2019. Няма да навлизам подробно в документа, той е много дълъг, знаете каква е логиката за неговото съставяне, но искам само да кажа, че при съставянето на документа в него беше използвана информация от два ключови други документа. Тригодишната програма за предходния план... период за планиране е одобрена през декември миналата година и също така проекто стратегията за 2025 година, която още тогава се очакваше да бъде одобрена от управилния съвет. Ключовото нещо тук, нещо, което мога да потвърдя и като приоритет лично за мен като директор на агенцията, да се засили изпълнението на стратегията и мониторинга. За това работим по приоритизирането на дейностите на базата на трите нива, които вече представих. Освен това, тази година по-късно ще ви представя общия доклад за дейността и доклада за резултатите на агенцията. За това няма да навлизам подробно в тези доклади сега. Продължаваме да консолидираме мониторинга, съпоставимостта в данните, разработването на нови и иновативни подходи. Освен това, ще се съсредоточим върху два нови проекта тази година, в които ще трябва да вложим много работа. На 17 октомври тази година ще представим новата система за ранно оповестяване за новите психотропни вещества в Европа. Това е един нов, иновативен, динамичен инструмент. Разбира се, няма да е еднократно начинание. Това ще е инструмент, който ще продължим да развиваме и за в бъдеще. Второто нещо, когато се приеме новия регламент за новите психотропни вещества, Ще работим по организацията на конференцията за новите психотропни вещества в Лисабон и ще се съсредоточим върху сътрудничеството с държави кандидатки и евентуални кандидатки за бъдеще. Освен това, за момента очакваме да имаме нов проект в рамките на политиката за добро съседство. И към края на тази година ще започнем едно ограничено начинание, което ще представлява един преглед, една оценка за картината до 2013 година с наркотиците, предвид нови тенденции, като например развитието на новите технологии, какви са потребностите и как можем да ги разрешим по-добре. Благодаря много, е, господин Гоздел. Госпожа Мецола поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Имам бърз въпрос. Презентацията на дългосрочната стратегия беше много интересна и ние в ЕНП подкрепяме силно работата на вашата агенция. Въпросът ми е относно така наречените законни е, наркотични психотропни вещества. Това явление се е засилва все повече, конкретно в моята страна Малта и в целия Европейски съюз. Какво смята вашата агенция по въпроса? Това сериозен проблем ли е и какво правите, за да помогнете на държавите членки да се преборят с този въпрос? Благодаря, господин Бони. Благодаря за презентацията на тази стратегия. Мисля, че Тя е много важна. Тази година ще се предприемат определени стъпки по отношение и на новия регламент за Центъра за наркотици и наркомани. Работим по него. Първата редакция ще е готова през март и се надявам още по време на Малтийското председателство да го приключим, защото това е много важно за гъвкавостта и активността на системата за ранно оповестяване, да може тя много по-лесно да реагира и на новите явления, така че се надявам тя да се превърне в отличен инструмент за работата ни в бъдеще. Засегнахте и някои други въпроси, като например мандата на Европейския център за наркотици и наркомании. Можете ли да кажете какви са потребностите ви в тази връзка, защото мислим за бъдещето, мислим за дългосрочна стратегия тук и за нас, член, членовете на комисията Либе, е много важно да разпространяваме информацията за заплахите, свързани с наркотиците, новите психоактивни вещества, така наречените legal highs, законните а, наркотични вещества с, с стимулиращ ефект. Това е явление присъстващо в цяла Европа и ние трябва да направим нещо по въпроса. Може би в следващия месец или дори в началото на до година можем да организираме голямо публично събитие тук в Европейския парламент, на което да поканим представители от различни страни и да обсъдим бъдещите ни стратегии по тези въпроси. Напълно съм съгласен с вас, че ако искаме да развиваме научно-развойната дейност, мониторинга, ако искаме да имаме своевременни реакции, трябва да предвидим съответния бюджет. Томас, Томас Деховски каза, че иска да, ви, да, да бъде подкрепен бюджета и това е важно въпрос. Благодаря, господин Бони и господин Гоздел. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Мицола и на, го, на господин Бони. Първо по въпроса на госпожа Мецола. Благодаря ви за положителната оценка на работата на агенцията ни. От гледна точка на правния аспект, по отношение на законните е, стимуланти, това е, е включено в работата на новите психотропни вещества. И първоначалната подкрепа, която даваме на държавите членки, която миналата година намери израз в сериозна инвестиция. Тази година тя бе подкрепена от Европейската комисия и Европейския парламент. И тук се възползвам от възможността да благодаря на всички институции, които за ограничен период от време се съгласиха бюджета на агенцията да се увеличи значително Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия направи много за това, но освен това и парламента и съвета, което е много важно. Така че е, това беше много важна работа, в която участваше и комисара Врамополус. Ще се върна и на въпроса на господин Бони. Това решение е за ограничен период от време и няма да разреши структурните проблеми на агенцията. Но Имаме е европейска база данни, работеща постоянно 24 часа, 7 дни в седмицата за нови психотропни вещества. Работим по преструктурирането на базата данни и аналитичните инструменти в нея. Предоставяме информацията на всички държави членки. И в областта на оценката на риска Някога се казва, че в агенцията не успяваме добре да, да представим хубаво нашите, резултатите от нашата работа. Понякога за това има причини. Миналата година публикувахме документи за работата ни, които споделихме с редица държави членки, но нашата система е такава, че не центъра трябва да подаде сигнал до 28-те държави членки. Трябва да кажа, че в някои държави членки веществата, за които говорим, не съществуват, поне не още, а ние не искаме да създаваме паниката, паника във всички държави членки. Обикновено подаваме информацията до министерствата в съответната държава членка и в зависимост от конкретната ситуация те вземат решението как ще използват информацията подадена от нас. Дали ще я разпространят на национално ниво е техен избор. Освен това, трябва да кажа, че ние извършваме мониторинг, постоянен мониторинг на над 600 вещества. Така че не става въпрос само да се идентифицират новите вещества, а и следим пазара на съществуващите идентифицираните вещества. Продължават ли те да са извън радара, връщат ли се, същите ли са, в нова форма ли са. Това е естествена част от работата на системата за ранно оповестяване. Когато говорим за нови психотропни вещества и е, законните стимуланти, започнахме да инвестираме и много усилия в областта на лечението. До преди няколко години това беше сравнително непозната област, защото е, доскоро дела на хората, използващи нови психотропни вещества по патологичен начин, беше сравнително малък. Те трудно бяха откриваеми. И освен това, много често тези хора нямаха достъп до здравната система. Ситуацията обаче сега се променя и ние работим по този въпрос, поделяме информацията с държавите членки. Друга област, в която се надявам в бъдеще да можем на първо време да идентифицираме и да подпомогнем първоначални реакции на държавите членки е в областта на превенцията и справянето с последиците от нови психотропни вещества и законни стимуланти. В отговор на господин Бони, не искам да се оплаквам от бюджета и сега няма да го направя, но е ясно за всички, че за момента има много неясноти, свързани с Брексита. Господин Марио Монти участваше в публикуването на един доклад през декември миналата година и знаем, че за миналата година в многогодишната, от, след миналата година в многодишната финансова рамка ще има една празнина която ще се отрази на всички бюджети в Европейския съюз, включително и, за бюджет, и на бюджета на агенцията. За следващите години, ако продължим със същите ресурси, в един момент ще трябва да се запитаме дали сме способни да изпълняваме мисията си, ако няма промени в бюджета. Това е за многогодишната финансова рамка за до година. Благодаря ви за тези въпроси и всеки път, когато се замисляме за евентуални промени в мандата ни, трябва да имаме предвид, че в държавите членки и в европейските институции има различни мнения по отношение на новите въпроси, които да се обхващат от мандата на нашия център. Например, по-широка работа в областта на други пристрастявания – няма да навлизам подробност, под, подробности тук. От наша страна ще кажа, че много се радвам, когато се консултират с нас и искат информация от нас. За нас няма толкова значение за кои вещества говорим и за какви пристрастявания става дума. Но ако искаме да работим повече по същество, трябва да се вижда доколко съответното явление съществува в държавата членка дали... и да видим какви допълнителни средства може да очаква агенцията, за да изпълни съответната задача. Това е моята роля и ясно ще го кажа. Ако поискате от нас да вършим повече работа, а за това няма достатъчно ресурси, аз нося отговорността да го кажа, но мисля, че можем да свършим много повече. Не е нужно да говорим само за бюджета, но ако не, бюджета, но ако не разполагаме с разумни средства да си вършим работата, не може да се очаква от нас да го правим. Благодаря. Благодаря. Това бе наистина яс, ясна поредица от отговори. Благодаря за сътрудничеството и, и активното присъствие тази сутрин. И без бавене се обръщам към господин Флеарти за да ни представи годишната програма и приоритетите за 2017 година. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския на комисията. Вие по-добре от всички нас знаете колко трудни времена преживяват човешките права, насилие в най-различни, най-различни места и най-различен контекст, но освен това сме свидетели не само на нарушаване на правата, но и разклащане на самата система, гарантираща правата. И освен това има значително сериозни доказателства, че в самите държави членки много хора са загубили правата са загубили доверие в правата. Правата някакси са отчуждени от тях. Нищо ново не ви казвам. Зная, че вие често говорите по тези въпроси, но нека да е, обърна внимание, че това е въпросът за правата е изключително важен по отношение на целия контекст, в който поставяме нещата. Имаме четири повода за загриженост чисто методологически за 2017 година. Първо, значимостта. Трябва да предложим това, което вие искате, а не това, което ние смятаме за важно. Това се отнася и за европейските институции, държавите членки и социал, гражданското общество. И освен това, навременност на действията, не само да предложим решения, данни и констатации и анализи, които да бъдат представени тогава, когато са ви необходими, когато са ви нужни за вашата дейност. Трето, ние винаги сме твърдили, че обръщаме сериозно внимание да постигнем сериозни резултати. Първо, научно изрядна работа и второ законност. Ние винаги сме твърдяли, че по отношение на правата винаги се придържаме към правните задължения, въведени от институциите. И четвърто, резултат, отражение. Ние сме толкова добри, колкото работата, която вършим помага да се постигне успех на място от хората. И така, това са четири параметъра на нашата дейност. Ако се върна към работната програма за 2017 година, има четири изключително важни области. За първото вече говорихме и във връзка с миграцията и убежищата. Агенцията ще продължи да обръща сериозно внимание на този въпрос през 2017 година. Ще работим в горещите точки заедно с другите агенции, комисията и държавите членки констатирайки нарушения на човешките права и работейки за избягването им под различна форма. Разработка на насоки, подпомагане, разработване на стандарти, оперативни процедури и така нататък. Второ, ще продължим анализа на, на положението в анали, а, миграцията и обежището в цяла Европа. Ще изготвяме месечни доклади за 14 европейски страни, които са особено засегнати. Като тук е, имаме различни, е, поставяме и различни е, въпроси и проблеми, като например здравословното състояние на мигрантите. След това третата област, която е свързана с, с мигра... кризата в миграцията, да ви, е да ви представим официални становища и задълбочени анализи, когато това ви е необходимо за законодателната дейност. Миналата година предоставихме седем такива становища и сме готови да продължим не само за мигрантите и в по-широк контекст. Още две области във връзка с миграцията. Първо, работата по крупни проекти за използване на събиране на биометрични данни на границите. През 2017 година ще излезем с доклад относно измеренията на човешките права права в този важен, в, по този важен въпрос. И след това, следващата месец, следващият месец, ще излезем с доклад за интеграцията на мигрантите в държавите членки. Втория трематичен кръг е борбата с дискриминацията. 2017 ще бъде особено важна година в това отношение. Ние ще излезем с констатациите на резултатите от широко проучване, известно като EU-MAES. Е през 2017 година това изследване ще представи резул... мнението на различни представители на малцинствени групи в Европейския съюз. Така можем да направим да проследим по развитието във времето. И първата част от резултатите вече са публикувани за ромите и, и получихте, чухте наша презентация и чухте, че положи, от нас, че положението е незадоволително и крайно тревожно. Уверявам ви, че ще продължим да работим по въпроса за ромите. Други е, елементи от изследването, например през лятото, включват публикация на изследването изследвание в отговор на въпроса какво означава да бъдеш мюсюлманин в Европа. На базата на опита на тези хора е, е, е, ще ви предоставим сериозни данни за живота и разбирането на мюсюлманите през тази година. Това, тук, това в края на декември е, ще представим тук в Брюксел едно сериозно мероприятие по този въпрос. И още нещо. Ще започнем да работим по ново проучване за антисемитизма е, в Европа, но ще започнем работа през 17 и ще приключим през 18 година. Следващите две области са свързани с това, за което вече говорихме. Без сигурността. И тук отново се обръщам към господин Бони. Първо, нека да кажа, нашата агенция за, права, за основните права осъзнаваме, че сигурността е важна, че е, истинската сигурност понякога изисква ограничаване на някои основни права. Нашата работа е да гарантираме че тези ограничения на правата се базират на основните принципи на законност, необходимост и съизмеримост, пропорционалност. И по тези въпроси ще работим по няколко проекта. Първия е възложен от вас доклад за същността и прилагането на режимите на наблюдение в държавите членки. Миналата година направихме съпоставителен правен анализ на законодателство на държави членки. Втората част ще излезе тази година относно приложението на правната рамка. Отново съпоставителен аспект. Отново за сигурността ще участваме в групата на високо ниво за оперативната съвместимост на големите системите за управление на големи масиви данни. Мисля, че това е важен въпрос и ние ще допринесем в рамките на групата на високо равнище. И накрая, както вече казах, събирането на биометрични данни на границите. Това събиране е изключително важно за сигурността, но начина на събиране пред трансфер и оперативна съвместимост на тези данни трябва да се следи внимателно. И накрая нещо може би ново предвид нашия предмет на дейност по-сериозно и по-видимо да подчертаем отстояването на човешки, на основните права, задълбочаване културата на зачитане на правата в цялото ни общество. Това ще стане чрез редица интелигентни инициативи на агенцията, само два е, пример. Няма да навлизам в подробности, но ако имате въпроси, ще отговоря първо променяме отношенията си с гражданското общество. Правим реформа на пространството на общуване, не само за по-добра информация и отношения, но и за да можем да предложим по-широко защитено пространство на гражданското общество, което се чувства все по-застрашено и след това по-широко сътрудничество с националните органи за защита на човешките права. Това сътрудничество ще помогне и на нас, защото те са ключови фигури в борбата за човешки права. И трето, хартата на основните права ще бъде отново представена. Пето, ще разработим проекта. Европейска информационна система за основните права. Дано ви задоволи само споменаването, нямам време за подробности. И накрая, много важно, смятаме да помислим как можем по-добре да представяме правата в а, нашето общество, в а, условия на критична нагласа и а, загуба на уважение. И накрая, нека припомня, тази година агенцията навърша 10 години. Това не е повод за празнуване, а просто да отбележим. Имаме твърде много затруднения, твърде много пред нашите общества, твърде много предизвикателства, но искам да ви уверя, че ние навлизаме във второто десетилетие от нашето съществуване с решимост, готовност за сътрудничество с вашата комисия, за да изградим една Европа на ценностите, в която вярваме. Uh, uh, Две минути за изказвания на депутатите, тъй като времето ни изтече вече. Така, госпожо Пост, имате думата. Много благодаря. Съгласна съм с това, че ви извършвате много добра, сериозна работа. И също така съжалявам, че все още трябва да продължаваме да работим по тази тематика и през 2017 година. Искам да ви задам следния въпрос. Доклада за ромите показва шокираща картина, включително и шокиращи данни, независимо от всички национални стратегии. Нещата се влушават и статистическите показатели са по-зле от всякога. Как информирате за това комисията и как може да включите работа срещу антиромските настроени? Защото според мен си мислили, че всички проблеми с ромите ще се решат чрез интеграцията. И искам също така да ви попитам как работите по борбата с антисемитизма. Доколкото знам, във всички общества, всички държави членки, еврейската общност е добре интегрирана, но все още има антисемитизъм. И искам да попитам как стратегия за борба срещу антиромските настроения ще обхване също така и престъпленията, продиктовани от омраза, извършени срещу ромите. Също така съм докладчик и все още съветът блокира нещата заради това, че има въпроси свързани с сътрудничество между полицейските и съдебните органи. Дали бихте могли да разглеждате това като ваш приоритет и моля, кажете доколко е важно за вашата агенция да има тази тематика в вашия мандат, госпожа Кенучи. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на директора на Агенцията за основни права за това, че ни очерта дейността на агенцията и нейната годишна програма. Както колегите знаят, особено силно работи по правата на малолетните и непълнолетни лица. И смятам, че това е един проблем, който ще продължава да бъде важен и за вас защото установяваме, че напълнолетните малолетните лица са в трудно положение. Трябва да разгледаме нашата програма за борба с бедността. Трябва да разгледаме също така проблемите в конкретни държави. Стои много остро проблемът с непълнолетните и малолетни лица, които пристигат придружение в Европа и много често установяваме, че те се предвижват или биват предвижвани в други държави членки или други региони по семейни или други причини. Също така стои въпроса за полагане на грижа, да поема на отговорност за такива деца. Това е е също основно право. Искам да ви попитам, господин директор, какво правите и как включвате тази проблематика във вашата програма и вашите дейности. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин директор, за вашето изложение. Бих искала също така да благодаря за вашата дейност и искам да подчертая нашата подкрепа за дейността на вашата агенция. Също по, така по въпроса за защита на правата на мигрантите. Това ще бъде важен приоритет за агенцията. Същото въжи, че е необходимо да се води и да се продължава борбата срещу дискриминацията – расизма и антисемитизма при пълно опазване човешките права. Изцяло разчитаме на вашите експертни знания и умения в тази сфера. Разбира се, мога да говоря за много неща днес, но и искам специално да се спра върху свободата на медиите в държавите членки. Вие постоянно заявявате, че държавите членки трябва да защитават журналистите. С нощи и искам да говоря за нещо, което се случи вчера в Малта, в моята държава. Един министр издаде заповед срещу една журналистка. Беше замразена банковата сметка, защото тя го критикуваше. И искам да кажа, че това беше направено преди каквото и да било решение на съда. Това е тактика на изплашване от най-лош вид и то се случва в, мой, в момент, в който моята държава е председател на Съвет на Европейския съюз. Дали вашата агенция, моля, ще напомни на държавите членки за тяхното задължение да защитава свободните медии и какви са вашите планове в тази изключително актуална тематика? Благодаря, Роберта, госпожа Кианга. Благодаря. И бих искал да кажа най-добри думи за дейността на агенцията. Заслужавате цялата ни подкрепа и имате. Поздравяваме ви с извършената ви работа. Бих искал да спомена нещо друго. Вие, господин директор, говорихте за публикуване на доклади, за ромите, за мусулманите – за борбата срещу дискриминацията и антисемитизма. Ако ми позволите, само един въпрос искам да задам. Бих искал също така да изразя надежда. Защо не са се разглеждат тези въпроси като по-важен приоритет към хората и отношението към хората, които идват от Африка на юг от Сахара? ОНЕ декларира това десетилетие за десетилетие на потомците на африканците и осъди и дискриминация срещу тези хора. Обаче не се говори за това. Защо не се включи тази точка във вашия, във вашия дневен ред? И второто, центровете за задържане – Говорих преди малко за нередовността и незаконността. Обаче хората, които нямат редовен статус, са хора, които просто не са свързани с определена територия, нямат определени документи. И те обикновено, най-вече поради економически кризи, се оказват в центрове за задържане и след това биват експулсирани. И също така важно е да се говори за интеграцията на мигрантите в обществата в държавите членки. Това следва също така да включва онези мигранти, които са в центрове за задържане. E altre agenzie. Chiudo perché vorrei che eh, si cominciasse a studiare. Разбира се, трябва да се обръща повече внимание на това, което се случва в горещите точки. И разбира се, също така трябва да се обръща внимание на свободата на словото, свободата на медиите. Трябва в този контекст да мислим и за фалшивите новини. Трябва да отчитаме и тази тема, защото това е нещо, което просто трови интернет. Следващия оратор, заповядайте. Много благодаря. Мисля си, че за вашата агенция е много важно да разбере, че ние живеем в една абсолютно нова ситуация. И това, което е важно, е да се защитават основните права, ценности, демокрацията и защитата на свободата на журнализма, на медиите, също и независ... независимостта на гражданското общество е от ключово значение. Разбирам, че не е много лесно да се даде отговор, но мисля си, че агенцията, трябва да обърне внимание върху тези аспекти с ново разбирам за това колко това е важно. Следващи оратор. Държавите членки на Европейския съюз В момента се сблъскват с проблема на устаряването населението. В държавите членки нарасва броя на възрастните хора и на много възрастните хора включително. И се увеличават също така нарушенията на правата на възрастните хора. Не мисля, че това е основен момент в европейската политика, но смятам, че е важно да се изтъкне този проблем и бихме искали да знаем до каква степен се средоточавате върху дискриминация срещу възрастните хора. И така приключваме с въпросите. Господино Флаерти, нямате много време, но моля постарайте се да отговорите на колкото се може повече въпроси. Благодаря ви, госпожо към госпожа Хост и много печалните статистически показатели за ситуацията на ромите. Вие ни попитахте как върви нашето сътрудничество с Европейската комисия. То е много интенсивно. Ние като агенция не се смущаваме никога да заявим за това, че съществуват антиремски настроения и действия. Ние се стремим да предприемаме инициативи, за да се пречупи тази тенденция да се промени ситуацията. Работим с ромските общности, включително и по увеличаване на тяхната заето. Също така виждаме, че имаме неизползван потенциал в структурните инвестиционни фондове и тяхното по-интелигентно използване в този контекст. Съгласен съм с вас, антисемитизмът е Вич, който няма сам по себе си да изчезне но ние не се отказваме от нашите усилия да изкореним подобно неприемливо отвратително поведение за многогодишната финансова рамка. Да, агенцията би искала в рамките на нашия многогодишен програмен период бихме искали да бъде посочено изрично и сътрудничеството между полицейските и съдебни органи. Да, това не е факт, бихме могли по-добре да работим за вас, ако имахме това в нашия мандат, но за съжаление не можем да повлияем върху това. С нетърпение очакваме да получаваме от вас заявки, за да извършваме дейност в тази сфера, защото когато получаваме заявки от вас за такава дейност, можем да извършваме такава дейност. Госпожа Каничи говореше за децата. Искам да ви уверя, госпожо, че децата са един от основните ни приоритети до голяма степен съм съгласен с вас, че голяма част от нашата дейност в областта на миграционната криза е свързана с децата. Говорим за това и в контекста на горещите точки, преразглеждането на дъблинската система и други сфери. Винаги средоточаваме върху децата и тяхната защита. По детската бедност през есента ще публикуваме доклад доклада за детската бедност ще направим сравнителен анализ между ситуацията в държавите членки и искам да ви уверя, че тази тематика ще бъде в центъра на нашето внимание. Благодаря на госпожа Сол и на всички, които се изказаха, разбира също, за добрите думи за нашата агенция. Разбира, свободата на медиите е един от нашите приоритети и ние работим по тази тематика публикувахме важен доклад във връзка с колоквиума на Европейската комисия по тази тематика. Беше картографирана ситуацията в държавите членки. Мисля си, че това е нещо полезно за вас. Използвам всяка възможност да говоря за свободата на медиите. Аз го направих. Това е в Польша само преди две седмици. Разбира се, тази материя ще стане важна за нас. Госпожа Кянге, Въпросът с опита на африканците в Европа е нещо, което предизвиква нашата загриженост и също така малолетните и на непълнолетни лица с происход от Африка на юг от Сахара, така че наистина работим по тази тема. Друга важна инициатива е, че през 2017 ще започнем да работим по новото ни ръководство – за етническото профилиране. Трябва да не изоставаме от събитията и трябва да дадем инструменти на следователите и на гражданското общество, за да не се допускат неприемливи дейности в тази сфера. Вие говорихте за центровете за задържане в контекста на миграциите. Задържането не е подходяща идея в контекста на миграцията. Това е един вариант, който предизвиква много съмнения и ние не смятаме, че трябва хората да бъдат заключвани. Разглеждаме горещите точки, разглеждаме условията за приемане в 14 държави членки. Ще видите много материали на нашия сайт и също така всеки месец привличаме вниманието към проблем задържане и условията в подобни обекти. И накрая за свободата на словото, значението на свободата на словото и необходимостта да се борим срещу фалшивите новини. Господин Бони също спомена за това. Това е сериозен проблем за нас. Смятаме през 2017 да свикаме конференция на експертите, като заглавието ще бъде какво не както трябва с комуникацията днес. Защото проблемът е не само с фалшивите новини, а с това, че хората им вярват, защото за всеки факт има фалшиви новини, които заобикалят този факт, които се струпват около този факт. Трябва много по-добре да работим за гражданското общество и да го защитаваме по-добре. И накрая към господин Костър. Вие говорихте за възрастните хора. Искам да ви кажа, че тази година за първ път започваме проекта, който е посветен на правата на възрастните хора. Конкретната тематика ще бъде избягване на институционализирането и полагане грижи в общността. Така че по този начин започваме един дългосрочен за нас ангажимент. Благодаря ви. Благодаря, господин Офлаерти. Благодаря ви за вашето активно участие тази сутрин, за вашето изказване, за вашите отговори. И ще ви каним и за напред. Надявам се, че ще имаме много други възможности да ви слушваме. Сега, уважаеми колеги, веднага преминаваме към следващата точка дневния ред. Изоставаме от графика. Това е досието Евродак. както само да се сбогувам и да благодаря на нашите гости. И така, както знаете, това е второто преработване на системата Евродока, което е част от предложенията, пакет предложения, внесени от комисията през май 2016 година. Предложението подпомага практическото прилагане на реформираната дъблинска система и Давам думата веднага на докладчика госпожа Маковей. Заповядайте. Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Позволете да очертая някои основни аспекти на доклада. Ще бъда лаконична, няма защото вчера представих доклада в групата по убежищата, след което ще отговоря на въпроси. Първо, увеличаване на обхвата на Евродак, нещо, което приветствам, както се предлага в проекто регламента, представен от комисията. Така държавите членки ще могат да предават и сравняват данни за незаконно пребиваващи граждани на трети държави, лица без гражданство или, е, държави, които, е, или граждани, които са подали моба за обежище. Второ, задължение за снимане на пръстови отпечатъци и образи. За... Трябва да има ясно задължение за държавите членки да предприемат ефективни, пропорционални е, санкции, включително и задържане като последно решение, когато е, се цели установяване самоличността на граждани на трета страна. Освен това има хоризонтално изменение за замяна на е, данни с, с пръстови отпечатъци и образи да се замени с биометрични данни. На трето място от 14 години до 6 да се, смали, да се намали възрастта за снимане на пръстови отпечатъци. Така ще може да се проследяват непридружаваните малолетни и непълнолетни лица, когато те не са придружавани от семейството си или се откриват, укриват от институции за грижа. То, по този начин децата ще са защитени от експлоатация или от това да бъдат жертва на трафик. Всички знаем, че процеса за снимане на биометрични данни на деца трябва да се направи с оглед нуждите на детето, както е по член 2. И във връзка с това бих искала текста да бъде засилен. Има такъв текст в предложението на комисията, но да се каже, че държавите членки разбират процедурата и имат ясното задължение да предоставят информацията на малолетните деца с помощта на хартия, инфографики, устно и така нататък, за да може да се обясни ясно процедурата на тези малолетни, непълнолетни деца. Това са изменения 19 и 56. Следващия въпрос – записването на личните данни на субекта на данните. Искаме да увеличим потенциала на системите за проследяване на членове на семейството. И ако има допълнителни цифрово-буквени данни, които да се включат в бъдеща версия на Евродак. За тази цел съм направила изменение за записване на семейните връзки и особено ако има непридружавани малолетни и непълнолетни лица, както е в изменение 35. На пето място, цифрово-буквените данни. Комисията предлага националните правоприлагащи органи на държавите членки да не могат да правят сравнение на конкретни цифрово-буквени данни. Това обаче е в ущърп на разследването, особено когато се говори за борба срещу тероризма. Когато се, установ... се опитваме да установим мястото на влизане или на местоживеене на граждани на трети страни, и когато няма пръстови отпечатъци за тези лица, това ще е особено полезно. Затова предлагам да националните правоприлагащи органи и Европол да могат да сравняват цифрово-буквените данни съгласно разпоредбите по член 3. Шесто. Нови разпоредби за даване на Европол на пряк и пълен достъп до Евродак. На хартия Европол има достъп до Евродак. Така е уреден предишния мандат на Европол, но поради някакви технически причини Европол няма достъп до данните в Евродак. Европол многократно е казвала, че има затруднения с достъпа до данните, съгласно условията по регламента в сила в момента. За това съм направила изменения по членове 8 и 29, 8 за упростяване на достъпа на Европол до Евродак, по който начин Европол ще може да си върши работата надлежно. Предложените изменения също така са в баланс с из... с разпоредбите за защита на личните данни, както е в член 51. Европол има най-сериозните стандарти за защита на данните в сравнение с всички други агенции. 7. Оперативни аспекти на еолиза. За да се подобри сигурността на предаването на данните между държавите членки и комисията и оперативното управление на еолиза, се е, добавя допълнителен член, съгласно който задачата на Еолиза са уточнени. Това е изменение 58 в съответното изменение за, в регламента. Предлага се съответното изменение в регламента за Еолиза. Това е изменение 59. Ще спра до тук. Благодаря, госпожо Маковей. Давам думата на докладчиците в сянка господин Ленерс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за вложената работа. Вече сме обсъждали доклада между докладчиците в Сянка. Много се радвам, че напредваме по работата, още повече, че това е последната ни размяна на мнение. Предишната беше през май миналата година по тази тема. Благодаря и на комисията за направеното предложение, за общия подход в него защото съм съгласен с комисията, че Евродак трябва да има по- важна роля в европейската система за обежище в сравнение с ролята и в момента. Трябва да е нещо повече от просто да, база данни, подкрепяща регламента Дъблин. За това смятам, че е добре да се разшири правното основание на Евродак, така защото да включва и целта за улесняване на обратно връщане. Много ясно остана от последните години, че частта за обратното връщане на нашата политика за обежище е много важна, но с изпълнението не се справяме много добре. Казвам го меко казано. Затова трябва да направим всичко възможно, за да подобрим тази много важна част от системата за обежището. Друго нещо, което е много добро, е намаляване на възрастовата граница за регистрация. Мина, наскоро се видях с 19 ученици в начално училище. Обсъждахме правата на децата, съдбата на изчезналите деца в Европа и всички 19 деца изразиха съгласие, че намаляването на възрастта за регистрация ще е много добре за подобряването на проследимостта на децата. Те определено ме убедиха с техните аргументи и предвид последните тенденции в областта на изчезналите деца и непридружаваните малолетни, е много важно в Европа да подобрим проследимостта, като като разбира се, снимането на данните да стане с оглед нуждите на детето. Освен това е важно да се включат а, е, образите на лице, биометричните данни, както каза и госпожа Маковей. В днешно време технологията е напреднала толкова, а понякога има и проблеми с пръстовите отпечатъци. Има лица, които не искат да дадат пръстовите си отпечатъци и за това включването на лицево изображение е много важно. Трябва да видим как ще става то на практика и особено как ще се прави търсене в базата данни за лицево изображение, нещо, което за сега не се прави но е, много е добре, че комисията е поръчала проучване на Еолиза за това. И накрая, нещо за което докладчицата също спомена, достъпа на правоприлагащите органи до Евродак. Всички познаваме ситуацията със сигурността в момента. И тук в парламента постоянно казваме, че държавите членки трябва да работят повече заедно, да споделят информация и да използват пълния потенциал на съществуващите инструменти. Напълно съм убеден за това и в областта на Евродак е, можем да подобрим използването на потенциала на базата данни. Европа може да има много важна роля в областта на базите данни, в областта на правоприлагането, трябва да има оперативна съвместимост между системите. Освен това, вече се съгласихме, че Европол трябва да има достъп до Евродак, нещо, което да става чрез национална точка за достъп. В случай ще бъде Нидерландия, защото Европол е в Хага. Но паралелно с това, и аз бях изненадан като го научих, тази система не работи. Достъпа на Европол чрез холандската система не функционира, защото явно тази система не е с достатъчно висок стандарт като системата на Европол. Това можем да го обсъждаме допълнително, но Чудесна идея беше да дадем достъп на Европол до Евродак, но ако този достъп не работи на практика, е много важно ние, сега като обсъждаме преработването на регламента, да гарантираме, че достъпа на Европол до Евродак всъщност работи и на практика. Благодаря ви. Благодаря, господин Ленер. Следващия оратор. Ja, vielen Dank. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за възможността да се запознаем с един проект на доклада. Наистина имаме редица въпроси, които трябва да обсъдим. Ясно е, че е, регламентът за Евродак трябва да бъде променен с цел подобряване на системата Евродак с оглед на конкретната ситуация. Това е безспорно. За мен, но и за моята политическа група е важно, че всички изменения, всички обсъждания да имат за цел да установи доколко се спазват основните права на всички лица. Всички въпроси, свързани с е, обработката на личните данни, трябва да бъдат съответно зачетени, за да няма злоупотреби. В началото ще поставя един принципен въпрос, който ще свържа и с въпрос към докладчика. Става дума за изменение едно

и изменения 27, 58 и 59. Вие споменахте, става дума за Олиса. Не съм убедена, че това, което се предлага от докладчика е изпълнимо, защото тя говори за преразглеждане на Евродак по системата Рикаст да се преднаправи и да се внесе изменение в регламента за Еолиса. Е, и тук се питам, е, страни от съдържанието, дали това е възможно в е, съществуващата законодателна процедура. Може би може докладчика или комисията да каже нещо по-конкретно по въпроса. Три неща по същество, за които също се чуха а именно намаляване възрастта от 14 на 6 години за събиране на разделени семейства. По този въпрос трябва да си поговорим сериозно. Докладчика уточнява в проекта, че снемането на пръстови отпечатъци трябва да бъде изцяло в интерес на детето. Това е много добра отправна точка, защото при снемането на пръстови отпечатъци идеята е по-добра, въвеждане на по-добра защита и закрила на детето. Разбира се, при гарантиране защита на човешките права. Това според мен е, включва задължително, задължителна забрана за прин, физическа принуда при снемане на пръстови отпечатъци. Преди малко чухме ръководителя на Агенцията за основните права. Той изложи много добро становище по предложението за регламента и мисля, че това могат да бъдат добри отправни точки за всички ни, които ще работим по предложението. Второ, комисията предлага разширяване на приложното поле. Каза го и госпожа Маковей по отношение на обхващаните лица, за съхраняваните данни, за срока на съхранение на данните. Тук също трябва да се помисли доколко това е пропорционално. Разполагаме и със становище на Европейския орган по защита на личните данни, да го имаме предвид. Трето, Европол. Каза го и докладчик, казва го докладчика в сянка от ТНП. Сложен проблем. Настоящия регламент Евродак разрешава достъп на Европол до масива данни на Евродак, но до сега това не е било възможно, по каквито и да било причини. Тук трябва сериозно да помислим, защото въпросът е какви са целите на Евродак. Да, има по-сериозни шансове за идентифициране на лицата, но това в никакъв случай не трябва да поставя под въпроса за крилата и защитата на лицата. За сега ще спра до тук. С радост очаквам взаимодействието с госпожа Маковей. Благодаря, госпожо Кауфман. Господин Диеса. Uh, Благодаря много. Аз съм много критично настроена към предложението на комисията. И мисля, че позицията на докладчика го прави дори по-проблемно на места. Харесва ми, че има предложено засилване на правата на детето в определени места от текста. Това е много важно. Но не смятам, че понижаването на възрастта в този контекст е с оглед най-висши интерес на детето. Ако става въпрос за ангажимент към проследяването на децата, за гарантиране на тяхната безопасност като висш приоритет, тогава можем да имаме други предложения, които да гарантират правата на детето. Децата, е, е, организациите за права на детето са на различно мнение тук и не мисля, че в този контекст намаляването на възрастта за вземане на данни за Евротак не води до засилване на данните на правата на детето. Освен това на, на места езика в предложението на комисията и измененията на докладчика е циничен към лицата, които се преместват защото не смятам, че можем да гледаме на тези хора като на заплаха. Става въпрос за хора, не за заплахи. Не е, приветствам разширяването на обхвата на приложен, на правното основание за Евротак. Това е против принципа за ограничаване до не, строго необходимото. Имаме система за влизане и излизане, която, системата също, е, която комисията също иска да приложи. Така че смятам, че не е удачно тук да увеличаваме обхвата. Има предложение за пряк достъп на Европол до Евродак. Това е нещо, на което ние се противопоставяме. Европол има достъп до Евродак, но то трябва да се ограничава до съответната цел. И е, мисля, че това е правилно и не бива да се увеличава достъпа на Европол. Предаването на данни до трети страни за целите на обратното връщане е запазено и в проекто доклада. Условията за този тип предавания не може да са пречка за лица, бягащи от преследване, да, бъд, да бъдат връщани в страни. В някои случаи напускането на страната се смята за престъпление и това би поставило в риск лицата, търсещи обежища. Комисията иска държавите членки да предвиждат санк... да, да имат възможността да предвидят санкции, а докладчика иска това да стане задължение. И последната такава санкция е задържане. Позволяване на задържането с цел снимане на пръстови отпечатъци и изображения е непропорционално и също така е погазване на правото на свобода. Има обща връзка, направена между миграцията и тероризма и според мен това е изключително проблемно и непропорционално. Незаконното прекусяване на границите само по себе си не прави едно лице за подозряно. Това е много явно, особено в случаи в Унгария, когато има лица осъдени в тероризъм за това, че са прекусили няколко е, че се прекосили границата. Така че трябва да сме много е, внимателни как ще подходим тук, за да не захраним политиката в тази посока, за да не я задвижим. Притеснявам се, че както предложението на комисията, така и проекто доклада навлизат много опасни води. Евродак трябва да е една база данна, ни защитаваща беженците и лицата търсещи убежища, а не преследваща ги. Благодаря следващия оратор.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 за зелените начина по който Европейската комисия променя Еврода, което бе споменато и от докладчика, е сериозен проблем. Евродак се предполага да бъде инструмент, средство е, за е, обработване на молбите за обежище. Това е ясно. Бяхме крайно недоволни миналия път от, е, разширяване обхват правилата към право за целите на правоприлагането, така че ние няма да подкрепим по-нататъчни действия. Е, всъщност става дума за запитване от е, Европа, До сега нещата бяха уредени чрез запитване на Европол до Евродак и Евродак всъщност имаше водеща роля. До сега обаче нещата се променят. Евродак се приплъзва към правоохранителната система, което вече не е добре. Сега за децата. Изчезналите деца в Европа са наистина сериозен проблем. Но но 10 хиляди деца са изчезнали и Европол не е помогнал в това отношение. Питам се откъде са дошли тези деца е, и много от нас са искали проследяване на тези деца тези деца всъщност са изчезнали от центровете за бежанци, където са били настанени, но не са изгубени, изчезнали за семействата си. И ние имаме в Европа система, която затруднява или много забавя и събирането на разделени семейства, и обработка на обмобите за обежище. Ние нямаме възможност да проследяваме децата. Това обаче не е основание да променяме базата данни. Госпожа э, Маковей включва и лицата без гражданство със своите изменения. Искам да чуя какво мисли тя по въпроса. Э, нашата политика за връщане по отношение на лицата без гражданство къде ще бъдат върнати тези хора, какви, коя е, на коя държава са граждани тези лица без гражданство. Не съм доволна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 Евродак за връщане. Имаме проблем тук. Проблема с връщането не е, че ни липсват данни. Подобен дебат имахме за пасаваните преди няколко месеца, когато се предлагаше липса на паспорт или на документ с снимка създава проблем при връщането. Не е така. Просто третите страни не искат тези хора, да си вземат тези хора, да ги приемат обратно. Трябва да се занимаем с този въпрос. Спор няма с а, въпроса за обежището и въпроса за връщането са тясно свързани, но не през Евродак снемането на отпечатъци на кораби. Имам съмнения това не е толкова е, е, лесно. Представете си човек, който тук що е бил спасен. Той трудно може да съобрази какво всъщност иска. И не път, граничните патрули са хората, които трябва да снемат отпечатъци. А, не си представям как ще постигнем предложение, зачитащо човешките права с бърза и точна система за процедура за обежище. Струва ми се трудно. Опасявам се, че не вървим в правната посока. Връщането на незаконни е, мигранти, ако те са тръгнали от а, е, а, кандидати за обежище. Госпожа Скиничи, благодаря. Благодаря на госпожа Маковей и на всички колеги, които работят по това досие. Досието несъмнено е много важно, но това е много сложна тема. Ще се върна на малолетните лица. Съгласна съм с колежката Кауфман. Вярно е, казаното от нея. Защо е намалена границата, възрастовата граница на 6 години? Е, идеята е за закрила на децата. Дори ако става дума за вторично движение и за това трябва да знаем самоличността им, но трябва да подчертаем, че този избор също означава предоставяне на съответни гаранции. Това е отрешаващо значение за закрилата на децата процедурата не трябва да бъде травматизираща. Това предполага съответно обучен персонал, гаранции за сигурност, така че децата наистина да бъдат достатъчно информирани. За тази работа има сдружения, организации, експерти. Техният дебат разкрива сериозни е, съмнения е, трябва да осигурим гаранции. Днес започнахме и е, доклада за свидетелствата. Трябва да помислим какво ще направим. Благодаря, госпожо Киничи. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Мисля, че това е чудесен е, проект. Е, Признавам го. Има някои въпроси, които очакват своя отговор, но в цялост това е добър доклад. Европол и Евродак трябва да имат дост, взаимен достъп до е, базите си данни. Говорим за борба с. Е, престъпността за незаконно пребиваващи. Трябва да можем разумно да определим тяхната самоличност трябва наистина да подпомогнем това сътрудничество и нека да кажа, че по отношение на правоохранителните органи толкова много престъпления се извършват е, от лица, които свободно се движат между 28 държави членки. Не мисля, че идеята да намалим възрастта на децата е лоша. Да, но някой им звучи странно да се сменят, снемат пръстови отпечатъци на деца. Аз не мисля така. Така че аз съм за 6 годишна възраст. Сега, за лицата без гражданство, да, те са такива, къде да ги върнем при това положение, но въпросът е как те могат да изпаднат в това положение, да загубят гражданството, защото в Швеция има хора, които са унищожили документите си за самоличност, така че да не може да бъде установена страната им на происход по това също трябва да поговорим. Има хора, които твърдят, че са от Афганистан, но са всъщност от Иран. Това е много сериозен проблем. Надявам се обаче да продължим да работим добре по този доклад. Благодаря за информацията. Сега комисията. Моля, бъдете кратки в изказването си, казва председателката. Здравейте! Нарича съм Анне Штрилъм, работя в дирекция ПВР, отдел обежище. Първо благодаря за становището. По, по мое мнение, то е много полезно и добре изготвено. Искам, може би, само да спомена измененията от предло предложения пряк и пълен достъп на Европол до базата данни на Евродак. В момента ние обмисляме тези изменения в светлината на сигурността и не бива да забравяме, че съвета също има е, категорична позиция за разшир... и тя е за разширяване и опростяване на достъпа на националните правоохранителни органи до базите данни. За сега ще се огранича с този коментар. Благодаря. Госпожо Маковей, казва председателката, имате отново думата. Благодаря на всички колеги. С интерес очаквам да сътрудничим с вас и се надявам да постигнем общо удовлетворително решение. Няколко кратки отговора. Госпожо Кауфман, попитахте за Еолиса. в общи линии мога да кажа, че из предлаганите изменения имат за цел подобряване оперативната, оперативните възможности. Говорили сме с, самите, с представители на самата Еолиса. След това ако искате повече подробности. Готова съм в личен разговор да, да обсъдим нещата. Следващата, по-нататък, чуха се възражения, че основна цел на тази промяна на регламента си остава, остават въпросите на убежището. Не съм съгласна. Тук нещата отиват по-скоро база данни за правоохранителни цели за убежището. Позволете да кажа следното. Иерархията на засечките на хитовете е, не е присъща на инструмент за убежището за лицата без гражданство. Въпроси към вас и към мен. А, срещате на улицата човек без документи за самоличност. Какво, какво правим в такива случаи? Няма документ и лицето може да си остане е, лице без гражданство. Какво? Просто го зарязвате ли? трябва да, да, да направим нещо с тези хора. Освен това, всъщност това, това са няколкото неща, които исках да кажа. Е, ще, сега за достъпа на Европол до базата данни. Не е правилно да го казваме, че това така се разширява достъпа до Евродак. Е, въпросът за достъпа на Евродак беше решен. Има спостигнато съгласие от миналия мандат на парламента по това досие. Така че не смятам, че е коректно и етично да се опитваме да променим нещо, което не ни харесва. Говорим за пакет от 6 законодателни акта. Така че правоохранителните органи имат достъп до Евродак. Но Европол не. Ние не разширяваме достъпа на Европол до Евродак. Е, просто да приведем нещата в съответствие с решеното. И ако минават през националните пътеки, така да се кажа, както става, те ще трябва да споделят информация с полицията в Нидерландия или в е, Хага. А това е клас... поверителна информация, която не може да се споделя тук така. Така че тук въпросът е да има пряк достъп до Евродак. Иначе това е е, поверителна или дори строго поверителна информация, която не може да се споделя. Затова и не могат да минат през е, националните канали. За сега ще спра до тук и е, сме на ваше разположение с докладчиците в Сянка. Благодаря. 28 февруари е срока за изменения. <clears throat> Припомням, че става дума за преразглеждане, рикаст. По новото правило 104 съществени промени съществени промени в предложението на комисията трябва да бъде добре мотивирано или с специални съображения, или с технически съображения, така че по новите правила председателят трябва да провери изпълнението на тези критерии. А това е по правило, 100, правило 104 под точка 3. И да прецени допустими ли са съответните е, изменения. Длъжна съм да ви информирам за това. Както казах, 28 февруари е срокът за въвеждане, за изменение. И сега съвсем накратко, явно обедната почивка ще бъде много кратка, разглеждане на един коригендум на доклада ВСМР относно списъка на трети страни е, за, чието граждани е, са е, освободени от тези изисквания. Имаме, имаме постигнато съгласие в тристранните преговори. Имаме и гласуване в пленарна зала през декември. <clears throat> Нямаше юристите, лингвисти още работят по въпроса, не успяха до пленарното заседание. След като те си кажат думата, ще бъде необходимо да се внесат някои технически и езикови изменения в текста, поради което списъкът не може да бъде представен сега. Този коригендум, тази поправка ще ще бъде съобразено с работа на лингвистите. Аз много внимателно следих работата им и мога да ви уверя, че измененията са чисто езикови и чисто технически и по никакъв начин не изменят политическото споразумение с съвета. Затова предлагам да приемеме тази подправка и да благодарим на юристите, лингвисти за свършената работа. Така, че това е мнението на колегата Диас Демера. Така че, ако нямате възражения, нека сметнем, че този коригендум е прият съгласно член 231, параграф 3 от, правил, от правилника и да влезе в пленарна зала другата седмица. Благодаря ви за търпението и сега обедна почивка, макар и по